Госпожи и господа, добре дошли на втората част от нашето заседание днес. Добре ще е да започнем. Искам да приветствам с добре дошъл испанския държавен секретар по европейските въпроси, господин Диего Лопес Гаридо, който много често ни е гост. Ние оценяваме това, оценяваме работата, която провеждаме с Испанското председателство, не само участието на испанските колеги тук, ами и поканите, които те изпращат на нашите евродепутати за участие в различни събития. Наскоро имаше едно събитие в Палма де Майорка относно безопасността за потребителите. Искам да благодаря от името на всички членове на комисията за това, че ме поканихте на обяда на съвета по конкурентоспособност през май в Брюксел. Там можех да се изкажа по въпросите на вътрешния пазар и се надявам, че от ваша гледна точка моето участие е било полезно, за да се доразвие това, което се казва в докладите на господата Монти и Грек. Така че за това искам да ви благодаря. Ще дам думата на испанския държавен секретар, за да направи е, своята реч. След това ще имаме въпроси и отговори. Един час максимум ще ви задържим, защото трябва да се връщате в Мадрид. Искам да ни кажете какво сте постигнали по време на 6-месечното председателство, досиетата, по които сте работили и какво предстои да правите. Thank you. Thank you, благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за вашите мили думи в началото на това заседание. Радвам се много, че съм тук сред вас в вашата комисия. Още повече, че на 17 март бях вече в вашата комисия и тогава представих приоритетите на испанското правителство по темата вътрешен пазар за полугодието, през което ние имахме председателството на съвета. Аз идвам тук в качеството си на човек, който отговаря за съвета по конкуренция и в частност за вътрешния пазар. Аз Искам да представя нашите дейности през изминалите месеци в сферата вътрешен пазар. Искам да посоча напредъка, който ние постигнахме, но също и да представя кои теми ще останат за следващото председателство, т.е. за бългийското председателство. Бългийското председателство заедно с следващото унгарско председателство и нас формира тройка и темите, които са започнати по време на Испанското председателство, ще бъдат продължени по време на Белгийското председателство. И отговорността за програмата до известна степен се носи от тройката, съвета по общи въпроси преди 6 месеца единодушно прие това. Аз искам да разделя изложението си на две части. Първо ще говоря за насърчаването на вътрешния пазар. Това е един от най-важните стратегически елементи в момента, а и в бъдеще. Това е сред приоритетите на Испанското председателство. Естествено, това е тема, която се отнася до Комисията за вътрешния пазар – тя представлява интерес и за Европейската комисия. Във втората част на моето изложение ще говоря за инициативи, за конкретни въпроси, които са предмет на плана за действие през последните месеци. И където съветът и парламентът са работили заедно, защото ние сме законодателните органи на Европейския съюз, като разбира се, инициативата винаги е в комисията. Сега преминавам към първата част на моето изложение насърчаване на вътрешния пазар. Искам да посоча, че тази тема беше основна за Испанското председателство и в зависимост от това заседанията на съвета, които се отнасяха до вътрешния пазар, повече от всякога се посвещаваха на насърчаването на европейската економика и то по един устойчив начин. Преди няколко дни по време на последното заседание на Европейския съвет и знаете, че точно сега в парламента тече дебат с председателя на съвета, господин Ван Ромпой. Тогава бяха направени ясни заключения, които се отнасят до единия европейски пазар, до вътрешния пазар. Беше казано, че редица инициативи ще трябва да бъдат започнати. и те са представени много добре в последния доклад на професор Марио Монти. Става дума за нова стратегия за вътрешния пазар и на 9 май 2010 година. Този доклад беше предаден на председателя Барозо комисията и има намерение да представи предложения за да продължи идеите от доклада на Монти. Това ще стане през есента. През декември тази година съветът ще вземе отношение по този доклад. Вътрешният пазар е един от стратегическите елементи от стратегията Европа 2020 и В случая става дума за инициатива на комисията, що се отнася до доклада на Монти, а също и инициатива на съвета под Испанското председателство, а също и инициатива на Европейския парламент, който също участва по време на разработката на този подход. И както знаете, съветът по конкуренция на двете си заседания покани професор Монти за да представи какви са основните му намерения в този доклад и това беше направено предварително. След това в присъствието на председателя на вашата комисия той беше поканен на обяд където по неформален начин, в неформална обстановка успяхме да проведем разговор за всич, с всички министри, които отговарят за конкуренцията, т.е. за вътрешния пазар. Това беше много интересна дискусия с професор Монти. По време на председателството имаше редица срещи по тази тема. Това беше продължение на инициативите, започнати от шведското председателство, но ние поставихме по-силно акцентите върху тази тема и се погрижихме професор Монти да участва в нашите дискусии, защото неговата работа във всички случаи ще представлява важна опорна точка за бъдещите дейности по темата вътрешен пазар. И вие знаете много добре, че председателят малко маво знае, че задълбочаването на принципите на вътрешния пазар между временно се превърна в един от най-важните стратегически елементи в дейността на Европейския съюз. Със сигурност по време на Испанското председателство това беше един от най-големите приноси и искам да припомня, че по време на първото заседание, в което участва професор Монти, и е, на втората среща в неформална обстановка присъстваха комисар Таяни и комисар е, Барние, които също са важни действащи лица при работата по тази тема. Дебатът показа каква е ролята на вътрешния пазар на фона на економическата криза. Вътрешният пазар е важен инструмент, когато става дума за намиране на стратегия за изход от кризата чрез подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на растежа, премахване на пречките в търговията и възоснова на този съществен принос инициативата позволява да се намери изход от економическите трудности и това беше една от нашите основни задачи по време на Испанското председателство. В присъствието на професор Монти, комисар Бърние каза, че комисията е на мнение, че е, определени елементи, като например услуги, трябва да бъдат приложени пълно и това би означавало, че брутният вътрешен продукт ще нарасне силно, а така също и заетостта. Това зависи и е свързано с ключовата роля на вътрешния пазар, но аз ще кажа малко повече по тази тема в по-късен момент. Тук ние се концентрираме единствено върху стратегическото значение на тези подходи и това ни позволява да твърдим, че няма да бъдат достатъчни само чисто секторните мерки, за да можем да завършим изграждането на вътрешния пазар. Необходим е економически и политически потенциал, за да може да се окаже известна съпротива, що се отнася до пречките, които е, препятстват разгръщането на вътрешния пазар. Тези пречки трябва да бъдат преодоляни с съответни съпътстващи мерки, например индустриална политика, координиране на данъчните политики, екологични политики и от всички тези аспекти трябва да бъде задълбочен вътрешният пазар, като се вземе предвид и външната му компонента. Трябва да се подчертае, че конкретни аспекти са от голямо значение, като например услугите, но и цифровият вътрешен пазар е от не по-малко значение. Позволете ми да напомня, че комисията разпространи предложение и съветът също прие Европейският е, цифров план за действие в е, споменатото заседание на 17 юни на съвета тази идея беше подкрепена изрично. Това са съществени инициативи, които са общо 7 на брой и тези 7 основни инициативи ще бъдат изпълнени. Председателят е, вече взе отношение по това, е, защото тези инициативи са част от стратегията 2020. В тази връзка искам да окажа не само на доклада Монти, но и на идеите, които бяха представени от парламента за насърчаване на вътрешния пазар. Луис Грек, например, представи нещо в тази връзка, където става дума за а, основната роля на европейския гражданин, за който всъщност е предназначен този вътрешен пазар – този аспект беше особено важен по време на испанското председателство, а именно да облегчим е, ежедневния живот на гражданите в е, Европейския съюз. Искам да спомена и доклада Ламасур от 2008 година, който е, засяга също стратегически аспекти и политически аспекти на вътрешния пазар. Всичко това беше част от действията на отделните институции на Европейския съюз и на съвета, разбира се, по време на Испанското председателство. Сега искам да се спра на някои конкретни аспекти, които също са предмет на дейността на съвета, на комисията и естествено на парламента. Съвсем накратко ще се опитам да ги представя, за да можете, ако смятате за необходимо, да задълбочите един или друг аспект. За услугите казах вече, директивата за услугите се отнася до един сектор от Европейския съюз – от който, в който се произвеждат 70% от брутния вътрешен продукт и 60% от заетостта е в този сектор. Това е изключително важен сектор, в който имаше е, някои е, недостатъци, които трябваше да бъдат преодолени. Потенциала на този сектор за потребителите, за заетостта не е използван още изцяло и тук трябва да се състои една от най-важните структурни реформи, които изобщо някога са провеждани в Европейския съюз. Директивата за услугите изисква да се проведе една от най-дълбоките структурни реформи в Европейския съюз. До края на миналата година директивата трябваше да бъде транспонирана в законодателствата на държавите членки, но все още има такива, които не са транспонирани опонирали. При всички заседания на съвета по конкуренция ние винаги сме подчертавали колко важни са разпоредбите на директивата за услугите и по-специално тяхното прилагане. Ние стигнахме до един момент, в който трябваше да извършим взаимни оценки. Това беше направено и казано по време на последния съвет. Тези оценки ще продължат през цялата година и е много важно важно да се установи кои утвърдени практики съществуват в отделните страни, с чиято помощ ние ще гарантираме транспонирането и прилагането на тази директива по един ефективен начин. Във всички случаи през декември очакваме доклад от комисията, който е адресиран до парламента и съвета по смисъла на член 39. Друга важна точка, особено във време на криза, е всичко това, което се отнася до малките и средни предприятия и е свързано с събиране на дължими вземания. Важно е да се занимаем с тази тема, особено когато има трудности за достъп до кредитиране. За много фирми е важно да се занимаят точно с тази тема. Някои от фирмите могат въз основа на дължимите вземания т.е. на неиздължени вземания, биха могли да изпаднат в самостоятелност, в несъстоятелност и за това е необходимо съветът и парламентът да се срещнат и да постигнат споразумение по тази точка – а също така Европейският парламент трябва да възложи мандат за провеждане на трилога с съвета и комисията и от страна на съвета ние чакаме да определи дата за началото на този трилог, т.е. парламентът в този смисъл трябва да вземе решение и се надяваме тази е, законодателна дискусия по е, дължимите вземания да започне в един момент. Аз е, искам да подчертая днес точно това, че става дума за една комплексна директива, която има много измерения. И се надявам, че ние ще можем незабавно да започнем този трилог с съвета и парламента. Аз искам да спомена и още някои сектори, като например защита на интелектуалната собственост. Там има различни теми, които се разглеждат в рамките на Съюза с цел установяване на нормативна уредба. Това са теми свързани с фалшифицирането и пиратството на продукти. Става дума за изключително вредни явления, не само по отношение на растежа, но тези явления представляват риск за здравето и сигурността на гражданите на Европейския съюз. На 1 март беше приета резолюция от съвета възоснова на съобщение на комисията, в която се излага как съветът смята да противодейства на пиратските продукти и на фалшифицираните продукти. Що се отнася до спазването на разпоредбите по отношение на защитата на интелектуална собственост, тези разпоредби вече са транспонирани в националните законодателства и този елемент е свързан с защитата на интелектуалната собственост, където също е отбелязан напредък. Що се отнася до е, индустриалната собственост, можем да споменем патентното право. Имаше контакти с Европейската комисия. Важно е да изградим общностна патентна система, за да можем да гарантираме качеството на нашите продукти, ефективността на нашите е, предприятия и е, правната сигурност на малките и средни предприятия. Всичко това оказва въздействие върху целия Европейски съюз и помага да получим по-добра позиция в световната конкуренция. Испанското председателство се надява, че по отношение на правораздаването ще се намери добро решение, а също така и в езиково отношение ще трябва да се намери добра уредба предвид Европейската патентна система. И сега последно място искам да се спра на група теми, които са свързани с вътрешния пазар. Става дума за защитата на потребителите или по-скоро предложението за директива за защита на потребителите. Последният съвет по конкуренция, проведен на 25 май, стана повод за провеждане на дебат и то дебат, който е много важен в политическо отношение. Имаше еднозначно мнозинство за позициите, които представи парламента. Това е нещо като смесено хармонизиране. Това беше и позицията, която аз поддържах, когато говорих пред тази комисия. Ние се отдалечаваме от максималното хармонизиране, което не е толкова а, добро и уместно за прилагане в практиката и на съвета по конкуренция беше постигнато и споразумение с Европейския парламент. Искам да посоча, че текста, който ние обсъждахме на съвета по темата конкуренция, Утре на 24 юни ще бъде обсъден в работна група на съвета. Става дума за предложение, което заедно с белгийското правителство, т.е. с бъдещото председателство, представихме и се надяваме да се постигне политическо споразумение между институциите на Европейския съюз до края на тази година. Това беше нашето намерение. И накрая Искам да спомена регламента за текстилни продукти. Там ние също чакаме мандат на Европейския парламент, за да можем в пълна степен да се заемем с тази материя. Надявам се, че това беше едно обобщено представяне на всички теми, които се отнасят до вътрешния пазар и от е, това обобщено представяне е видно как е протекла работата на съвета през това полугодие. Уважаеми господин председател, дами и господа, искам още да спомена, че се намираме в момент, в който економическата криза ни тласка напред. Това е Парадоксално, предимствата на тази криза са, че тя ни тласка напред, например, да а, можем да а, завършим и задълбочим вътрешния пазар до най-големия детал и аз мисля, че правителствата, съвета, парламента, комисията и всички институции ще трябва да намерят онази обща, онази пресечна точка, която да им позволи да превърнат кризата в шанс, също и за интеграцията на Европа, също и за е, вътрешния пазар. Благодаря много, господин заместник министр, за изчерпателните и задълбочени становища. Много важна беше личната ви ангажираност и мисля, че ние постигнахме добър напредък. Имаме а, сега Анеми а, ще иска да бъде първа, тъй като утре предстои избор. И мисля, че а, би трябвало също така да споменем и още една тема. Това е директивата за измерителните инструменти, където ние се пос... опитваме да постигнем опростяване. В момента сме съвсем близо така че ще очакваме вашия отговор. Ние не сме се отказали от нашата позиция. Сега ще дам думата на колегите, които чувате. Ако иска някой друг, Кръстян има думата. Благодаря, господин председател.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 Искам да благодаря на Испанското председателство. Имаше много добра комуникация с Европейския парламент през тези 6 месеца. Освен това, мисля, че ние успяхме да осъществим много добра комуникация с нашата комисия и това е много важно. Вътрешният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и мисля, че една по-добра организация, едно по-добро функциониране на вътрешния пазар може да представлява добавена стойност в нашите опити за борба с економическата криза. Ние можем да помогнем по този начин на много европейски предприятия да се справят с кризата. Вие говорихте с, за доклада Монти и както всички разбраха, има още много какво да се направи, за да можем да гарантираме добро функциониране на вътрешния пазар. Освен това, директивата за услугите, която е много важна за нашата комисия, трябва да се спомене, но има още една директива, която трябва да споменем и която ни създава проблеми и това е директивата за професионалното обучение. Ние тук трябва да положим повече усилия. Ние трябва да осъзнаем къде са пречките и как можем да ги преодолеем. Аз знам, че преговорите не бяха лесни, що се отнася до метрологията, до текстилните продукти, е, строителните конструкции, строителните материали и така нататък, но мисля, че съветът е, много конструктивно подходи към този проблем и това е много важно. Надявам се от цялото си сърце, че накрая ще имаме споразумение за несъбраните вземания, защото това е една от най-важните задачи в момента за нас и ние сме тези, които трябва да помогнем европейските фирми да се справят с тези проблеми. И накрая, тъй като като е, тук ще става дума и за здравна политика, искам да се спра на една е, точка. Искам да ви поздравя за директивата за трансграничното здравеопазване, защото това е едно от най-големите постижения на Испанското председателство. Благодарим ви още веднъж за сътрудничеството. Председателя, благодаря. Заместник председателя на комисията ни има думата. С микрофон, ако обичате. Микрофон, моля. Благодаря, господин. А, а, председател, макар че аз не съм член на групата на колегата, аз искам да благодаря на Испанското председателство по две причини, защото ние имаме чести контакти на равнище на парламента с различни министри на Испанското председателство и вие също, който също идвате често при нас, защото вие казахте, че вътрешния пазар и неговото възстановяване е изключително важен проблем за вас. Искам да ви благодаря, защото се намираме в един много труден период. Вие всъщност бяхте първите, които приложиха а, е, Лисабонския договор. Е, именно освен всичко друго, ние сме в една безпредседентна криза, с която всички ние трябва да се справяме. Искам да подчертая две неща. Вие подчертахте доброто транспониране на директивата за услугите, което е от изключително важно значение. Аз мисля, че ние доста добре напреднахме. Е, това ще бъде отчетено в края на годината. Това, като каза господин Бос Босой за директивата за услугите и директивата за професионалната квалификация. Вие съвсем справедливо казахте, че един чисто секторен подход няма да е достатъчен. Необходима е промишлена политика, политика за научните изследвания и политика за обучението и образованието. Аз се надявам, че вие ще може да лансирате една голяма информационна кампания за обучението и квалификациите на младите хора, тъй като сред тях има голяма безработица на европейско равнище е, за, с оглед на е, изпълнението на директивата за професионалната квалификация. Но това е нещо, което вие вече сте започнали да работите. Вие също така лансирате, може би може да отидете и малко по-нататък, е, директивата за трансграничните греши. Искам да благодаря също така чрез вас на Тринидад Хименес, която работи по регламента, който дава малко повече сигурност на пациентите и също така сложи на масата системата за социална защита и това е изключително важно. И накрая за защита на потребителите искам също така да кажа, че сме започнали да прилагаме една истинска политика, разбира се, с, с помощта на Съединените щати. Надявам се, че Китай постепенно ще се включи в нашата работа и че на следващия съвет по време на без, Белгийското председателство ще може думата социален да стане ключова дума, защото това е изключително важно за вътрешния пазар now Mrs. Weiler. Госпожа Вайлер. Äh, да. Първо, искам лично да благодаря за последната презентация в нашата комисия. Аз смятам, че това е един много добър завършек на нашата работа, че правим още веднъж преглед на нашите успехи, обаче ще трябва да направим накратко и преглед на нашите неуспехи. Мисля, че вие като първо председателство след Лисабонския договор имахте доста големи трудности, защото ситуацията беше малко необичайна, особено за държавите членки и ние като първа комисия поехме инициативата при голямото досие да проведем изслушване с с националните парламенти. От тук е, стана ясно, че този механизъм има нужда да бъде е, усъвършенстван. Вероятно е, това се дължи на досието или на новите процедури, но когато една малка политическа група с трима членове представлява тук пет различни мнения, това е вече доста трудно. И сега стигам до една последна точка, която съдържа до някъде критични е, моменти е, и е, така да се каже е, е капка отрова в виното. Става дума за е, това, че ни е необходима една по-кохерентна, по-консистентна, по-смела процедура, по-смел подход на действие. Тук ние в парламента и в комисията Преживяхме някои е, сътресения, успяхме по пете основни теми да постигнем компромис и очаквахме в съвета да се получи нещо подобно. За съжаление това не стана. Със сигурност това не е свързано с вашето председателство, а казвам го съвсем критично, е, е свързано с факта, че от 27-те държави членки все пак има някои, които изобщо не искат този е, правен акт. И е, те не съдействаха конструктивно в рамките на съвета, както трябваше да се направи съгласно това досие. Е, за това в резюме искам да кажа, с много голяма симпатия проследихме този процес и това, че ние нямаме още споразумение по дължимите плащания, се дължи на различните интереси на останалите 26 държави членки. Надявам се обаче, че утре ще постигнем бързо споразумение споразумение и няма да търпим отлагане, защото засегнатите, в случая малките и средни предприятия, очакват е, с много голямо нетърпение развръзка. Благодаря много. И също така ние изразяваме благодарението, е, благодарността на комисията за ръководната роля по тази тема. А сега последния оратор ще бъде господин Трандафилиди. След това ще помоля господин секретаря да отговори. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на заместник министъра за представянето на работата на Испанското председателство. Искам да направя няколко коментара. Сега първо по защитата на потребителите. Приветствам начина, по който приключиха нещата на последния съвет с смесената хармонизация. Що се отнася до малките и средните предприятия, моето впечатление е, че Испанското председателство не, не си постави за цел да постигне достатъчно в това отношение те се бяха вторачили повече в банковата система по съвсем разбираеми причини. А, може би трябва да се направи малко повече, за да се подпомогнат малките и средни предприятия. Що се отнася до директивата за услугите, как оценявате вие коментарите, които бяха направени по тази много сложна рамкова директива. До каква степен смятате, че държавите членки ще могат да я прилагат и какви проблеми предвиждате? По време на последното посещение на господин заместник министър в нашата комисия, той говореше за значението на трансграничната търговия и също така говореше за създаването на нов вид а, е, начин за работа на, а, е, на вътрешния пазар. Имате ли някакви нови идеи? Може би сега да ви дам думата да отговорите на зададените е, четири серии въпроси. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с, с нещо, за което говориха двама от почитаемите евродепутати. Господин Босой говореше за неспазване и госпожа Вайлер. В директивата на забавените плащания и неплащанията, за мен това е една много важна директива. И, а, Що се отнася до а, малките и средните предприятия, тези две неща са свързани. Господин Трандафилидис спомена за важността на малките и средни предприятия за тях е изключително важен въпрос за забавените плащата, плащания. За някои дори е въпрос на живот и смърт. Именно за това е много важно да се реши този проблем, защото в криза това може да се окаже не само за на улица, но и омагиосен кръг. И това може да доведе до предприемаческа некроза, която ще засегне държавния, публичния сектор, макар че това е тяхна, по тяхна вина, но те имат известна възможност да облегчат проблема чрез регулиране. Освен това, тъй като ние работим а, с един единен пазар в Европейския съюз, има трансгранични транзакции. Това е европейски въпрос. И това е също така въпрос, който според мен ще предостави легитимност в очите, за, в очите на европейските граждани, ако може да се уреди въпроса ефективно с забавените плащания. Така както председателството разбира този проблем, е, че тук наистина има трудности между парламента и съвета. Те не са по същество. Те са по-скоро процедурни въпроси. И има някои проблеми по същество, но и двата вида проблеми биха могли да бъдат решени. Процедурните норми, както казах, би било добре да бъдат уредени с решение от Европейския парламент и с мандат да се започне триалога. Именно за това аз толкова се зарадвах, когато чух госпожа Вайгел да говори така окоръжително по този въпрос. Има някои трудности по някои въпроси във връзка с съдържанието на директивата за забавените плащания. Това не са разлики толкова а, от неразрешимо естество, те няма да ни попречат да постигнем изключително необходимото споразумение е, между парламента и съвета, тъй като договарящите се страни са ангажирани с решаването на този проблем, е, здравния сектор, обществени разплащателни служби, е, също така е, лихвите, които следва да се начислят при забавени плащания. Всички тези неща би трябвало да бъдат уредени. Аз не смятам, че законодателната процедура ще бъде твърде продължителна. Ние смятаме, че това може да се уреди до началото на лятната вакансия. Т.е. можем да го постигнем още по време на Испанското председателство, е, от което остават още няколко дни. Ние работим много усилен и аз мога да ви уверя, господин председател, че ние ще се опитаме да постигнем съгласие с Европейския парламент. Веднага, щом започнат преговорите по, в по-официален формат. Освен това, е, е, уважаемите депутати говориха и също така за общи характер. Господин е, Борсой говори в по-широк смисъл за вътрешния пазар и в двата случая макар че те говореха от различни политически позиции. Те говориха и двамата за обучението на работещите, за квалификацията на професионалистите. И що се отнася до квалификацията и обучението и квалифицирането на младите хора, това не е нещо много просто. Това стана важно от политическа гледна точка. То е, е централен елемент и на стратегията Европа 2020 година, но това е свързано и с въздействието, което искаме да постигнем в Европа, а именно професионална мобилност. Именно това искаме да постигнем в единия пазар. Ние искаме производствените фактори, да могат да се придвижват там, където ще бъдат най-ефективни. Ние бихме искали те да се придвижват най-ефективно, ефикасно по пазара, за да, изпаз, вътрешния пазар, за да може да се намери възможност да се повишава квалификацията на работещите и това е в съзвучи с казаното от е, господин Босой. Това, което трябва да направим е да обединим колкото е възможно повече въпросите, свързани с придвижването на професионалисти на услугите в Европейския съюз. Това ще е една от основните стратегии в следващото десетилетие. А, главно обучение с цел да се създават висококачествени работни места, с които Европа да бъде конкурентоспособна. Европа не може да бъде конкурентоспособна, ако подценява квалификацията, професионалното обучение е, защото това ще намали е, работното заплащане и е, всъщност най-младите и квалифицираните хора са най-силно засегнати от кризата. Ако това ще бъде стратегията на Европейския съюз в бъдеще, темата за професионалната мобилност е изключително важна стратегически. И така, аз съм напълно съгласен с казаното от почитаемите депутати. Беше споменато от няколко депутати, господин Босо и госпожа Верния. Бяха споменати някои от най-важните елементи на програмата на Испанското председателство и на съвета, именно трансгранично здравеопазване. Тук мога да кажа, че много се радвам, че на 7 юни е, се беше постигнато съгласие в съвета ЕПСКО по директивата, която беше попаднала в задънена улица, а ние успяхме да отпушим тази задънена улица с гаранция за висококачествени здравни грижи, чрез организиране и финансиране на различните системи на здравеопазване в различните държави членки. И отново Испанското председателство иска да благодари на парламента, тъй като вашия принос беше изключително важен за постигнатото от нас по тази важна тема през последните няколко месеца. И сега за да завърша, искам да кажа няколко думи за директивата за услугите, която беше спомената от господин Босой, от господин Триандафилидис и е, бях помолен да оценя начина по който тя би била прие, а, прилагана в Европейския съюз. Няма да бъде много лесно да се приложи тази директива, но а, тя е изключително важна и необходима. Не може да се каже, че поради това, че е сложна, тя не може да се прилага и ще се наложат промени в много държави и членки. Директивата на услугите е от огромно значение. Тя е изключително важна а, за възстановяването на Европа и директивата за услугите ще изисква усилие от обществените служби, които ще бъдат много важни. Сега, естествено, аз съм най-запознат с, с ситуацията в Испания. Испания приключи е, хармонизирането на тази директива до 2009 година, както трябваше да е, направим. Испания е силно децентрализирана държава а, и а, местните органи също трябва да прилагат директивата. Вярно е, че има проблеми, понякога те са от естество на правни предизвикателства, но трябва да се работи на административно равнище. Именно за това междуинституционалното сътрудничество е толкова важно – за да може всички държави членки да работят съвместно. Не е достатъчно само централното правителство да одобри директивата. Ако регионалните и местните власти не работят, по този въпрос ще има забавяне с, с бюрократични проблеми за малките и средни предприятия да могат да си изпълняват задачата. Тази задача е да помагат за либерализацията на услугите, за да може да се възползват от тези услуги, което ще направи сектора на услугите по-конкурентоспособен в Европейския съюз. И сега ако а, ми позволите, господин председател, искам да взема отношение по някои други въпроси, които бяха повдигнати от евродепутати. В началото а, искам да кажа нещо показаното от вас в встъпителните ви думи. Това е нещо малко сложно. То ще бъде решено по време на Белгийското председателство. Има някои въпроси, които все още не са решени, например таблиците съпоставителните таблици. Тук беше постигнат значителен напредък и аз мисля, че процесът ще завърши по време на Белгийското председателство. И а, ние много разчитаме на а, председателското трио, тъй като ние имаме общи усилия в един период от години и половина. Искам да кажа и няколко думи за а, коментара на госпожа Вианю за срещата в Палма де Майорка. А, по а, безопасността на продуктите на 10-11 юни. Срещата беше много продуктивна и аз много се зарадвах, че на, на тази проява присъстваха и евродепутати. Имаше много делегации от Европейския съюз, бяха представени економики а, в системата на ОИСР и за нас беше много важно да можем да допринесем за повишаване на безопасността на продуктите. Заинтересованите страни показаха интереса си от ревизирането на директивата от съвместно сътрудничество с, с агенции за защита на потребителите за да може да се гарантира безопасността на потребителите във вътрешния пазар, което е много важно, за да може да се запази доверието на потребителите. сигурността и доверието на потребителите е нещо изключително важно и а, то подчертава външното измерение на вътрешния пазар. Външното измерение е безопасността на вътрешния пазар. И това се отнася не само за економиките на държавите членки, но и за економиките на други държави, с които ние търгуваме, тъй като Европейския съюз е най-голямата търговска сила в света. Следователно тези аспекти са много важни. И мисля, че в общи линии отговорих на всички въпроси които ми бяха зададени. Благодаря ви и благодаря на всички, които а, казаха а, мили думи за а, председателството ни. А, всички работиха много добре, много единно заедно с нас. А, по време на Испанското председателство. Естествено, имаш, се радахме на добро сътрудничество и с другите институции. А, ние работим и с други институции, но парламента играе водеща роля. Благодаря. Благодаря, господин държавен секретар, за вашите подробни отговори. Отбелязахме какво казахте за просрочените плащания. Госпожа Валер ще говори за това утре. Госпожа Тун дойде много късно обеща да зададе съвсем кратък въпрос. Надявах се, че ще кажете на държавния секретар нещо за форума за вътрешния пазар, защото това ще е по време на белгийското председателство, но испанското председателство също искаше да участва. Кажете ми какво правите по въпроса. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към всички онези, които поздравиха Испания. Като цяло трябва да се каже, че Испания е страна, където ясно се вижда водещата роля на Европейския съюз. В Европа има все повече хора, които учат испански и това е доказателство за интереса не само към Латинска Америка, а преди всичко според мен към Испания. Аз съм изпълнен с надежда, че това председателство на съвета, дори и да приключва, Испания ще продължи да изгражда визии за Европа, така както испанските колеги правят това в парламента. Вътрешният пазар е една чудесна почва за изграждане на такива визии за силна и добре функционираща Европа. Радвам се много, че говорихте толкова много за мобилността. Там има редица пречки, които трябва да преодолеем. Мобилността в Европейския съюз се наказва. Ние не можем да пренасяме нашите телеводни номера в други страни, телефонни постове, е, също така е, цените на роуминга, е, по тях има още какво да се желае и всичко това ни създава допълнителна работа. Има редица задачи не само по прилагането на директивата, но и други аспекти, които трябва да се засегнат. Примерно правата за пътниците на пътниците. Аз пожелавам на Испания да продължи да играе тази водеща роля в Европа. Вие казвате, че с правните актове на най-низко ниво не винаги е, отношението е сериозно. Е, имам предвид е, общинското ниво. Ние трябва да достигнем и общинското ниво, т.е. най-низкото ниво трябва да бъде достигнато от европейските правни актове. Само тогава можем да осъществим нашите цели. Трябва обаче да имаме и обратна комуникация в смисъл гражданите да могат да артикулират своите проблеми. Затова в комисията трябва да се свика нещо като форум и се надявам Испания също да участва. Първото заседание ще се състои по време на Белгийското председателство, след това по време на Унгарското председателство, така че мога да кажа всички европейски институции, съвета парламента, комисията и много други фактори. Аз използвам сега възможността, уважаеми колеги, да съобщя, че ние имахме първо подготвително заседание и през ноември този форум ще започне своята работа. Госпожа Тун искаше да зададе последен въпрос, затова и дадох думата. Знам, че трябва да тръгвате, затова може би може да отговорите накратко и преминаваме към следващите точки по дневния ред. Благодаря. Много ви благодаря за въпроса, госпожо. Аз се споделям вашето виждане. Вие сте положително настроена спрямо приноса на Испания към общо европейското начинание. Справо казвате, освен това, че испанският език е истински международен език. Това е и едно от добрите неща, които Испания даде на Европейския съюз. Използването на испанския език допринесе за изглаждане на отношенията с огромния район на Латинска Америка. Така че сте напълно права, когато подчертавате важността на нашия език. Искам да добавя, че по време на нашето председателство в Мадрид се свика среща между страните от Европейския съюз и страните от Латинска Америка. Това беше един от пиковите моменти в нашето 6-месечно председателство. Европейския съюз определено е призван да играе важна роля в всички сфери на живота в Латинска Америка и от друга страна нашето председателство беше белязано от района на Латинска Америка на тази среща на страните от ЕС и Латинска Америка това се видя. Освен това имахме и подписани споразумения с САЩ Например, по отношение на правата на пътниците. На прага сме на подписването на споразумение за единно небе между Европейския съюз и САЩ. Този факт се свързва добре с важността на това, което вие подчертахте свободата на предвижване е важна за Европейския съюз и тя трябва да е фундаментална цел и за настоящето, и за бъдещето. Ние ще преследваме за доброто на нашите граждани. Говорихте за пречките пред свободното придвижване. Говорихте за телефоните и за роуминга. Това е последната капка от е, нашия най-голям враг протекционизма. Протекционизма издига пречки пред възможността за придвижване. И аз си мисля, че вътрешния пазар е свързан тясно с правата на нашите граждани. Нашето председателство беше белязано и от влизането в сила на хартата на основните човешки права, която е част от Лисабонския договор. Всичко това е тясно свързано с живота на гражданите и понятието за европейско гражданство в 21 век. В заключение искам да приветствам инициативата за този форум, който ще създадете по време на белгийското председателство. Сигурен съм, че ние ще можем да изиграем своята ефективна роля. Сигурен съм, че форума ще е полезен, съзидателен и иновационен. Това е една от е, най-важните инициативи които ще подкрепи Европейския парламент. Факта, че тази инициатива е част от Белгийското председателство, което пък е част от триото, е чудесна новина за нас. Благодаря още веднъж за вашето сериозно участие тук в нашата комисия по всички досиета, по които ние работим. Вие действахте с ентусиазъм по отношение на вътрешния пазар, защита на потребителите. Те са в сърцето на нашата работа приемането на доклада Монти и нашия доклад на господин Грек също беше достойно за похвала. Комисар Бърние получи подкрепата и на съвета, и на парламента за акта за единния пазар и си мисля, че вие изиграхте основна роля в този доклад. Още веднъж ви благодаря. Uh, uh, и така, госпожи и господа, колеги, преминаваме към втората част от нашия дневен ред днес след обед. Първа размяна на мнение с нашия докладчик Евелин Гепхарт относно доклад по собствена инициатива наречен прилагане на директивата за услугите беше окоръжително да чуем от а, Испанското председателство колко внимание те са отделили на прилагането на тази директива. Определено има много неща, обаче, които още трябва да се постигнат и ние ще следим процеса. След секунда ще дам думата на Евлин Гепхарт, Магожата Ханслик, Мортен Локегорд, това са докладчиците в Сянка. Кой е докладчик в Сянка за зелените? Емили. Аз съм докладчик в Сянка от името на ЕКР. Това не е изненада. Стария екип ще се събере по един леко различен начин, ако мога така да се изразя. Госпожа Свенсон от името на Северната левица не е тук и госпожа Сариди. Госпожа Мартин Прат ето там вдясно. Тя е позната на нашата комисия като началник отдел, който се грижи за изпълнението. Ще се радвам да чуя как смятате да работите по това важно досие. Евлин. Благодаря, господин председател. Благодаря също и за това, че можем да работим съвместно. Този път не за да изготвим законодателния текст, а за да видим как в действителност този текст дава резултати. В тази комисия още от самото начало казахме, че за нас няма да бъде достатъчно да разработим нормативен текст. Ние ще го забравим след това, ако само го разработим. Трябва да видим как той се прилага в практиката, как се транспонира в националните законодателства и то не само на хартия, а в действителност, в практиката. Това е много важен въпрос, защото тук наистина става дума за един един закон с много широко приложно поле и, както каза господин Лопес, това е комплексен закон, комплексно законодателство. Той беше обаче необходим, за да се постигнат две от нашите цели. Първата цел е във всички случаи да можем да отворим пазара за услуги в Европейския съюз, да го отворим по начин, който да позволява на хората с различната им квалификация, с различните им професии да могат да се е, придвижват в Европейския съюз и е, второто беше качеството на услугите и е, също така трудовото законодателство на държавите членки те трябва да запазят най-високо ниво. Това беше баланса, който трябваше да се намери. Аз мисля, че успяхме да го намерим. За да получим обаче този баланс, ние е, дефинирахме редица точки, които сега е, искам да бъдат проверени в рамките на изследване, за да може да се види е, какво е тяхното практическо значение. За мен е важно да се види какъв е резултатът и е, този резултат трябва да позволява да работим добре в практиката. В това изследване аз искам да включа редица въпроси, които е, са взети от дискусиите, проведени при изготвянето на директивата. В е, моите очи това са няколко точки, които са особено важни. Едната е така нареченият скрининг на съществуващото законодателство, т.е. на действащото законодателство и какви изменения са направили държавите членки в своите законодателства, така че да може да е, функционира транспонира на практика този правен акт. И искам сега да се позова на думите на господин Лопес, казани току-що. Не е достатъчно да се види какво се прави на национално равнище в федерални държави като Испания или Германия. Трябва да се стигне по-надолу до нивото на федералните провинции, до нивото на регионите в е, Испания. Само този пример ще е, посоча, за да се види как се прилага този скрининг, защото законовите правомощия в този стадий са на различни равнища. Във Франция и в други държави възниква този въпрос по отношение на правомощията. Затова е много важно да се види как е уредено всичко това. Знам, че в редица държави има както хоризонтални, така и вертикални разпоредби. В някои държави само вертикални, в други само е, хоризонтални и е важно да се види как действа сега този механизъм. Това е един от въпросите, който ние поставяме в тази връзка. По време на скрининга беше важно и това е един от е, въпросите, които не всички споменават, обаче аз искам непременно да се включи, както що се отнася до е, това, че либералите предложиха някои изменения, които аз е, бих искала да включа с удоволствие, така и е, да се извърши проверка под каква форма доставчиците на услуги и синдикатите или потребителските съюзи или пък организациите на работодателите. Аз искам те да бъдат включени, така всички тези организации ще бъдат включени в оценката, защото това е изключително важно в настоящия контекст. Втората точка, на която искам да се спра много подробно и това със сигурност няма да ви очуди, е единният партньор – аз мисля, че е, единният партньор за контакти е най-важният инструмент, заложен в тази директива. Това е инструментът, който дава възможност на малките и средни предприятия да се възползват в пълна степен от него и аз мисля, че тук трябва да обърнем особено внимание как в действителност този инструмент ще бъде инсталиран в отделните държави членки, защото според сведенията, с които разполагам до момента, момента. Е, някои държави членки са се справили много добре под формата на портал в интернет, но не само това и под, също е, в лицето на конкретни хора, които оказват съдействие. И тук ясно искам да посоча, че само един интернет портал не е достатъчен, когато става дума за подобна информация. В тази връзка искам да посоча и е, езиковият въпрос. Е, аз съм съгласна с господин Божо или не знам кой го каза, може би господин Рошпой. Е, трябва да се е, уточни е, на какъв език ще се предлага тази информация на езика на съответната държава или може би на други езици. Тук искам обаче изрично да протестирам, ако този език е само и единствено английски. Защото аз много добре мога да си представя, че когато става дума за единен партньор за контакти на границата между Франция и Германия, във всички случаи там действа френско-германското сътрудничество и за това трябва да се предлага и на френски и на немски язик тази информация. Е, или пък, примерно, ако става дума на полската граница, тогава ще трябва да се включи и полски език, защото това ще бъде от полза на предприемачите. Имам предвид още веднъж не само английски, но и други езици. За мен това е важен въпрос. Следваща точка, която особено ме интересува е административното сътрудничество. Това е изключително важно, защото е, ще продължи да бъде така, че ще има трудности между администрациите, особено когато ще става дума за е, установяване и така нататък, е, моторизации. Всичко това трябва да се е, провери как изглежда при професиите, при които квалификацията играе много голяма роля. Тук трябва да има добро сътрудничество и Малкъм, аз съм съгласна да се включи и това предложение, което вие правите заедно с EAMI е, и е, трябва да се провери дали това предложение може да функционира на практика, но може би ще трябва да го преформулираме. Защо? Защото аз първоначално нямах представа какво имате предвид с вашата формулировка. Може би вие сте написали е, вашето изложение на един прекрасен е, английски език, който за е, хората, за които той не е майчин език, е трудно да бъде разбран. Е, сега, въпросът за взаимната оценка. Това е въпрос, който е изключително важен за мен и аз не искам да бъде заличен, така както някои предложиха. Тази взаимооценка е новост, която ние включваме в директивата за услугите в други директиви не е имало подобно нещо и за това има смисъл да се погледне как изобщо ще функционира този механизъм, има ли смисъл да се включва и в други нормативни актове или е нещо излишно. Тук за първи път сме инсталирали инструмент, който аз искам да зная дали изобщо функционира и ако да, как функционира. За това моля ЕНП да не заличава тази точка както предложи, а да се остави в изследването. Мисля, че това ще бъде много важен момент. Следващата точка, на която искам да се спра, е приложното поле на директивата. Това е много важен момент, защото тук става дума за отстраняване на всякакви недоразумения още в предварителна фаза. Става дума не само за дерогациите от директивата за услугите, а за отграничаване от съществуващи вертикални директиви, които съществуват в Европейския съюз. т.е. не само член 2, но и член 3. И за това аз предлагам преформулиране, за да стане ясно, че член 2 и член 3 Ferretti. покриват материята, така че предложенията които са насочени към взаимното признаване на дипломи за професионално образование да бъде включено, но също така и целият контекст на член 3. Това разширяване на приложното поле бихме го направили с удоволствие. Това са темите, които съм подбрала и има още и редица други теми, с които бихме могли да се занимаем, обаче предвид правилата, които съществуват в парламента, съществуват ограничения за мен, а от друга страна ние трябваше да работим и много бързо. Аз обещах на господин Шваб от координаторите, че ще приключим по време на пленарната сесия през декември, така че няма да правим някакво огромно проучване, а ще се насочим само към отделни аспекти. И е, това е нашата цел по отношение на тази брифинг нот, това, което предложи госпожа Ленслинг е, като понятие, е, защото е, ако използваме понятието изследване или проучване, едно такова проучване трае по-дълго, а през декември аз ще изготвя проекта за доклад и съответно ще го предложа. Това са най-важните моменти, които ще включа в моя проекто доклад. Освен освен това, искам още веднъж да е, ви припомня предложения график, така както беше обсъден на заседанието на координаторите. Вижда се, че сроковете са възможни. Ще си оставим достатъчно време за измененията, след като представя проект от доклада и е, за това е, аз предвиждам през юли и през септември да се срещна с докладчиците в Сянка и е, там ще предложа конкретни срокове, за да можем възоснова на а, въпросите, които поставихме, да проведем една първоначална дискусия и да могат те да ми кажат в каква насока желаят да работят. След това ще а, организираме работна среща, на която ще бъдат представени тези брифинг ноутс. Това ще бъде на 29 или на 30 септември, след което ще изготвим подготвя проектодоклада, доклада, който до 26-27 октомври ще бъде готов, като крайният срок за изменения ще бъде 11 ноември, т.е. двумесечен срок е, малко по-дълъг, отколкото предвиждаме обикновено за доклади по собствена инициатива, но е, тук наистина трябва да се работи по е, усилено за това този срок и е, така през е, декември се надявам да можем да гласуваме по време на пленарната сесия. Е, за мен е, месецът декември е много важен, защото в края на годината или началото на следващата година ще започне официалната оценка на Европейската комисия. Е, тя ще бъде представена тогава всъщност и ние трябва да бъдем в крак с Европейската комисия, добри малко по-бързи ползи от нея. Е, във всички случаи аз е, мисля, че е, когато нещата съвпадат по време, това означава една по-голяма тежест на работата на Европейския парламент и неговите комисии. Освен това, аз ще проявя готовност да работя в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Благодаря за информацията, която ми беше предоставена, за всички документи, които ми бяха предоставени и е, се надявам, че ще получавам от Европейската комисия да получавам своевременно информация, така че да мога да работя на една наистина много добра основа. Благодаря. Uh, благодаря. Е, мисля, че ние можем да се съгласим с е, това, че трябва да се започне работа, за да може да се вместим в предложения от вас график. И сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Фанстик, благодаря, благодаря, господин председател. Искам да посоча, че Много се радвам, че отново започваме работата по директивата за услугите. Спомняте си от предишния мандат, че това беше един от най-важните правни актове, с които ние трябваше да работим. Представителите на девет държави членки, за тях наистина това беше нещо много важно. След това беше представен проекта и е, ние трябваше да измерваме нашите усилия по представения документ. Радвам се много, че като докладчик в Сянка от моята политическа група. Мога да поздравя колегата Гебхарт и е, ние ще се занимаем с въпроса как е, ще протече имплементирането на директивата за услугите в държавите членки. Като погледнем състоянието от декември, не беше задоволителен броят на държавите членки, които са е, транспонирали директивата. Сега, след 6 месеца, може да се каже, че ситуацията се подобри значително. Въпреки това, има все още въпроси, които остават без отговор. Например, госпожа Гепхард посочи вече, е, нещо във връзка с имплементирането, с транспонирането на директивата. Е, трябва да се включат и местните равнища, защото много често там не се знае, че има такава директива или още повече възниква въпроса как държавите членки ще трябва да информират предприемачите, че има такава директива и че те могат да се възползват от нея. Или пък как ще функционират точките или звената за контакти на национални език или на други езици също. Как стоят нещата в Белгия? В Белгия във всички случаи трябва да е на повече езици. В Полша мога да ви посоча, че е, се използва полски език, примерно. А при трансгранични е, сделки, като например е, Полша-Германия, трябва да се включат и двата езика. На полско-словашката граница също трябва да се ползват двата езика. Това се отнася не само за моята страна, а за всички държави членки. Ако ние наистина искаме реалистично да помогнем на предприемачите да се ползват от тези звена за контакт, изпомнете се, това беше един от ключовите въпроси на цялата директива. И за това е, още повече ние трябва да се стремим когато предлагаме трансгранични услуги, да предвиждаме и други езици. И още нещо. Ние като депутати трябва да подчертаем, че този доклад е нещо като инструмент за натиск върху държавите членки, за да знаят, че ние не се предаваме. Какво имам предвид под упражняване на натиск? Мисля, че ако всички, е, като нас, които седим тук, започнат да е, обясняват на държавите членки по какъв начин е, ще се транспонира тази директива, това ще бъде нещо като натиск върху правителствата на държавите членки или административното сътрудничество между държавите членки. Съществува ли такова и функционира ли то добре? Например, дали са премахнати всички разпоредби, които са излишни? Дали се е стигнало до промяна на административните процедури? Този доклад ще действа добре, ще има добър ефект, ако ние самите е, се включим, като е, зададем съответни въпроси на нашите е, правителствени институции с цел изясняване на ситуацията в отделните страни. Мисля, че нашият ангажимент тук е от изключително важност и това ще допринесе до повишаване на значението на този доклад. Накрая ще кажа, че графикът, който предложи Евелин Гепхарт е изключително добър и мисля, че до декември ние ще можем да приключим с всичко по тази директива. Всички документи, които бяха споменати, ще послужат е, за изпълнение на целта. Организирането на работна група е също добра инициатива, защото там може да се дискутира къде има е, необходимост от усъвършенстване, за да се гарантизира е, свободата на услугите на вътрешния пазар. Благодаря. Uh, uh, Благодаря за вашата ентусиазирана презентация и подкрепа. Господин Локегор. Той е нов в дебата по директивата за услугите. Нека да чуем каква е вашата перспектива, тъй като вие не участвахте в предишните дебати. Другите оратори бяха като мен. Те са големи експерти и са участвали преди. Ще си позволя да говоря на датски. Няма съмнение, че директивата за услугите е една от най-важните директиви с която се занимаваме в рамките на нашата комисия, като се помисли какъв потенциал има в тази директива и като сме пред в каква криза сме, се разбира защо сме леко нетърпеливи, защо държавите членки не започват да прилагат онова, което трябва да се прилага. Трябва да се развие пълния потенциал максимално бързо. Ако погледнете доклада Монти, ще видите, че 70% от а, заетостта се пада на сектора на услугите, а само 20% от тази цифра преминава границите. Общия процес на оценка и процеса на наблюдение показва, че има още много какво трябва да направят държавите членки, за да се осъществи вътрешния пазар. Все още не са приложени всички разпоредби и това струва много пари. Това е неприемливо, особено като се отчете настоящата економическа криза. Нямаме възможност за създаване на възможности за действие на едно гише, възможности за бързо действие. Само е, една трета от информацията между държавите членки се обменя на английски язик е, и аз е, имам симпатия и изказвам своята подкрепа за използването на един език на границите, но проблема не е само на границата между Германия и Полша, например. Аз смятам, че трябва да се опитаме в крайна сметка за бъдеще да стигнем до един език, защото има много малки и средни предприятия, които днес не могат а, да се справят, а, тъй като има езиков проблем. Не знам дали общия език ще е английски. Готов съм да обсъдя възможността за използване на други езици, но си мисля, че трябва да се използва два или три езика, защото е адски скъпо да се използва 23 езика на границите. Имаме стъпка напред, имаме и стъпка назад. Постоянно караме така крачка напред, крачка назад. Проблема с езика на границата трябва да се разреши. Смятам, че комисията трябва да продължи да оказва натиск върху държавите членки, които не са приложили съответните разпоредби и трябва да се използват всички възможности, всички лостове, за да се окаже натиск. Трябва да се направи индекс на вътрешния пазар за прилагането на директивата за услугите. Ние имаме голям успех с тези индекси като цяло. Това посочване с пръст, когато някой не изпълнява онова, което трябва да изпълнява. Мисля, че същия този процес може да се използва и тук, защото в други области се вижда, че той действа добре, за да се каже кой не прави какво трябва. Освен това, трябва да се информира бизнеса и да се зададе въпроса доколко знае бизнеса всъщност за какво става въпрос. Както в много други сфери на Европейския съюз, в регионите, в по-малките места, в компаниите не се знае за какво се говори, за какво става въпрос. Така че трябва да се опитаме и на място да разпространим информацията. Това е моят коментар. Благодаря. Да, да, браво. Also ich möchte meinem Vorredner doch sagen, dass äh, im Bereich der Dienstleistungsrichtlinie eigentlich mehr Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа нещо във връзка с казаното от изказалите се преди мен. Много беше направено по директивата за услугите. Ако погледнем какво беше направено на 25 и 26 ние щяхме много повече да постигнем във връзка с взаимното признаване на квалификациите. Е, може би сме е, заложили много по-големи очаквания. 60% от услугите да бъдат е, предоставени на равнище Европейски съюз, но мисля, че трябва да бъдем реалисти да стоим здраво на земята и да разгледаме и местните органи, за да може те да бъдат ангажирани чрез Комитета на регионите. Това би могло да се уреди по някакъв начин. Знам, че е, тази директива се използва на равнище на регионалните органи. Следователно, може би ще бъде много полезно да чуем какво е становището на Комитета на регионите. И сега коментар от докладчиците в Сянка. Аз мисля, че идеята с изграждането на нашата работа на базата на информационни данни, както предлага госпожа Гебхарте, е много важно. Искам да кажа нещо по един друг въпрос относно как се вижда тази директива от онези, за които тя е предназначена. Колегата каза, постигнали ли сме етапа на премахването на административните бариери? Започваме ли да постигаме бизнес възможности за европейските предприятия. Малки бизнес е, организации ще ни помогнат с, с е, работата. Юрошамбър са направили проучвания за всяка отделна страна. Ние можем да се доберем до тази информация, за да може нашия брифинг да не дублира работата на други, тъй като нашето време е ограничено. Може би трябва да по питаме комисията кога ще бъдат готови данните от така наречения скорборд, за да може да се постигнат трансгранични услуги. Във връзка с това, първия оперативен опит и опита който се е натрупал, ще бъде много интересен и в нашия работен семинар може би ще бъде полезно да се поканят хора, които работят по тези въпроси. Може би е полезно да се добави още нещо и то свързано с степента, до която държавите членки насърчават малкия бизнес чрез организациите си за подкрепа. Има нови възможности в единия пазар. В Великобритания, например, аз бях поканен на първия семинар на британското министерство, занимаващо се, отговарящо за бизнеса, с Търговската палата и подобни преки дейности с организации за подкрепа на бизнеса е изключително важен защото много от бизнесмените не осъзнават новите възможности. Бяха зададени няколко други въпроса за подкрепата, за професионалната квалификация. Това бяха въпроси е, във връзка с това, което прави госпожа Ваню и заедно с госпожа Коми в нашата група за професионалната квалификация. Доколкото аз разбирам нещата и информацията, която получихме обратно от някои от професионалните организации, че има въпроси свързани с свободата за предоставяне на услуги през граница и до каква степен съществуват изисквания за взаимно признаване, когато говорим за мобилни професии. Може би трябва да се провери, да се види дали наистина има проблеми в това отношение. Също така има нови разпоредби, които отварят пазари за подобни услуги. Например, във връзка с способността на предоставящите услуги да формират съвместни предприятия, например а, сертифицирани счетоводители, архитекти, които биха могли да организират съвместни дружества. И последното нещо, което искам да направя, е свързано с работа, която се извършва в нашата комисия във връзка с взаимното признаване на професионалната квалификация. Това е взаимно свързано с директивата за взаимното признаване, която ще бъде вероятно приета някъде към края на следващата година. Един друг въпрос са стандартите за качеството. Проведохме много интересна дискусия в изслушването тази сутрин. Една от дамите от Австрийската търговска палата говори за някои сфери на важни стандарти на качества, за качеството при предоставянето на услугите. И нека да си припомним, че има една клауса в член 38 ако съм точен, която изисква от държавите членки да насърчават е, стандартите за качество в е, защита на потребителите. Говорим за качество бизнес-то бизнес и е, бизнес до потребител с цел приемането на стандарти за това да се облегчи а, предоставянето на услуги в други държави. С други думи, използване на европейски стандарти за откриване на възможностите, защото това ще облегчи вземането на решение. Мисля, че може би трябва да се даде възможност да се види до каква степен държавите членки гледат сериозно на това изискване, какво правят по въпроса. Може би ще имаме материали във връзка с работата ни по стандартите и интегрираме всичко това в процеса, който следи. Мисля, че ще бъде много добре да се започне тази работа. С, с нетърпение очаквам да работя с госпожа Гебхарт по тази важна тема. И а, наистина смятам, че ще можем да постигнем значим резултат и препоръки насочени към държавите членки, за да може тази директива да бъде ефективна. Имам още няколко оратори и след това ще поканя госпожа Мартин от комисията. Иска ли някой да се добави към цитираните колеги? Госпожа господин Шваб. Първо, за ваша информация, Англия води с 1 на 0. Можете да бъдете спокойни. Не, аз имам всъщност пет точки, които бих искал да посоча съвсем накратко. Първо, смятам, че дискусията много ясно показва, а и е, докладчикът в сянка на либералите е точно срещу мен и може да потвърди, че дискусията се проведе много успешно. Директивата сега е такава каквато е и сега вече, както каза госпожа Гепхарт, е, трябва да извършим проверка по тази директива, къде са трудностите по нейното прилагане. Второ, естествено, аз съм съгласен с тези, които е, критикуват бавното транспониране на директивата. Някои държави държави членки проспаха дочна време. Обаче, е, от друга страна, трябва да е ясно, че създаването на единен партньор за контакти в някои държави членки биха променили из основи администрацията, националната администрация. И е, колкото и да се иска готовност за промени, аз мисля, че е, там, където има трудности, ще трябва да проявим разбиране, защото това наистина са много дълбоки процеси на промяна. Не във всички случаи държавите членки могат да използват това като извинение, обаче трябва да признаем, че комплексът е много процес... процесът е много комплексен, защото е, за първи път ние прехвърляме европейска администрация в правомощията на държавите членки. И тук мисля, че ще стане интересно какво ще се случи в държавите членки. Трето, вие засегнахте приложното поле. Докладчикът в Сянка също посочи това. Там има някои спорни моменти. Някои смятат, че е, не е достатъчно широко приложното поле. Аз, например, съм разговарял с шофьори, които смятат, че има още какво да се желае, но като цяло информацията за потребителите, която е уредена в директивата за услугите, трябва да бъде подложена на проверка, за да се види каква точно информация се предлага на потребителите, какво противоречиво има в нея, какво може да се допълни Четвърто, Транспонирането, това трябва да се извърши от държавите членки. Мисля, че госпожа Рюди има право. Като се погледне дискусията от 2006, държавите членки активно започнаха транспонирането, обаче може би ние ще трябва да попитаме представители на индустрията или пък съюзите на потребителите какво виждат като обект на критика в транспонирането на директивата. Аз съм съгласен, госпожо Гепхард, че ние като парламент трябва да проведем много ефективно проучване, докъде можем да стигнем. Но що се отнася до ефективността на докладите по собствена инициатива, тук имам някои опасения. Какво всъщност ние очакваме от комисията? Какво очакваме от е, нея във връзка с информацията по прегледа на целия този процес? Дали е, това ще може да се прилага като инструмент и при други директиви? За това аз мога да кажа, че се радвам на е, сътрудничеството в бъдеще с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Мисля, че повдигнахме въпроса и за инструкторите, шофьор, шофьорските инструктори, госпожа Ваню. Благодаря, господин председател. Аз идвам от държава, в която не съм твърде оптимистична относно транспонирането на директивите за услугите, защото започнахме твърде късно. когато говорим за директивите за услугите във Франция, веднага има хиляда неща, които се казват, фантастични теории и това ме плаши. В нашата страна липсва социалния диалог. А, много хора казаха, че това е изключително важно за доброто прилагане на директивата за услугите, което е много важно и за вътрешния пазар, и за работната заедост. Естествено има положителни и отрицателни аспекти. Трябва да се вземат положителните аспекти и да се приложат във връзка с малките и средните предприятия. Аз вече обясня какво трябва да се направи, какви стъпки трябва да се направят. Ед, а, а, ед, обслужването на едно гише, на административното сътрудничество, там а, ние сме една държава с сътрудничество, а, с една тежка администрация, която много трудно може да се промени. Във връзка с приложното поле, аз съм напълно съгласна с Евелин във връзка с член 2 и член 3, ние трябва да работим по положителните аспекти, включително и за французите, заедно с сенаторите и с Националното събрание, с националните парламенти, защото има някои тълкования, които според мен са много важни за някои от аспектите, които са изключително важни в период на криза. Аз мисля, че трябва да кажа, че трябва да бъдем позитивни по отношение на хората, които са в затруднено положение. А сега по а, контактните точки наистина трябва да работим с малките и средните предприятия. Е, беше подчертана ролята на Комитета за регионите. Мисля, че в Комитета за регионите ще може да извлече всичко, което е положително, да се приложи за гражданите и а, във връзка с графика мисля, че нещата ще могат да се уредят добре. Благодаря, госпожо Ваню. Мисля, че трябва да намерим малки френски е, френски малки средни предприятия, на които да покажем е, чрез които да покажем успеха, който те са постигнали. Госпожа Тюрнен, благодаря господин председател. Ще говоря на датски. Трябва да кажа, че се радвам много на предстоящата работа. Преди да бъда избрана тук, си спомням, че беше проведен този голям дебат по директивата за услугите. И е, също в Дания се състоя такъв дебат. Наистина добре е да се провеждат такива публични дебати. Друг е въпроса какво е тяхното качество, но сега не сме е, концентрирани върху тази тема. Всъщност за какво става дума тук? Госпожа Гепхарт скицира това. Има различни видове оценки. Трябва да помислим по тях. Първо, трезва техническа оценка, какво е приложено, да установим къде са слабостите и къде са предимствата. Второ, има политическа оценка, която зависи от гледната точка. Примерно е, по отношение на изпълнението на услугите. Има ли трансгранични услуги за малките и средни предприятия? Как изглежда това по отношение на синдикатите, за работодателите, за възложителите на обществени поръчки? Това са най-различни перспективи и тук трябва да се опитаме да очертаем една широка картина, в която да включим всички субекти. Сега, по въпроса който е по-скоро с политически характер. Какво е качеството на предлаганите услуги, какво се прави с определенето и развитието на цените, как може да се прави разлика по качеството на изпълнение на услугите. За Дания мога да кажа, че пазара на труда функционира относително добре, но предлага редица предизвикателства. Работодателите и работниците също прекосяват нашата граница и тук мога да кажа, че е, тази директива не функционира 100% и в датски условия. Ние трябва да следим изпълнението на общностните проекти и да е, установяваме при какви условия се изпълняват те. Смятам, че това е много важно за нашите економики защото те са базирани на услугите и защото по този начин, чрез сектора на услугите, се осигуряват най-много работни места. Сега, аз мисля, че е без значение дали през Полша или през Германия ще се стигне до Дания. Това не е важно. Това е по-скоро обект на политическа оценка. Трябва да се включат всички партньори, да се разгледат нещата от различни аспекти. Аз съм също член на комисията по заетост и там ние искаме да внесем този е, зелен екологичен аспект и затова за мен е важно е, той да бъде включен. Благодаря, госпожо Тюранен. Е, мисля, че сега трябва да дадем думата на госпожа Мартин Прат от комисията, която енергично следи транспонирането на директивата на услугите. Госпожо Мартин Прат, имате думата. Благодаря, господин председател. Много се радваме, че се върнахме в ИМКО и обсъждаме директивата за услугите. Комисията счита, че е много навременна инициатива Европейския парламент да ни помогне да упражним натиск на държавите членки, за да може да се гарантира завършването на работата по директивата. Е, комисара Бърние е, казва, че тази директива не е като другите. Това е една много амбициозна програма на държавите членки. Това е една трудна директива за прилагане, тъй като тя е много обширна. И следователно държавите членки направиха много големи усилия. Все още е, е трябва да се направят е, допълнителни усилия. Комисията се стреми да гарантира изпълнението на, а, план, на, на, на програмата. Сега сме вече след периода на прилагането. Ние упражняваме конструктивен натиск върху държавите членки, включително комисаря Барние по време на редовните си контакти с националните столици. Ние информираме непрекъснато парламента за състоянието на прилагането. Вие знаете е, тези бележки, които изпраща е, комисията. Ние нямаме проблем да посочим коя държава членка е, е закъсняла и с какви аспекти на директивата. Ще продължим като а, комисия да подкрепяме техническите и организационните аспекти на директивата. Тук имам предвид по-специално работата, която е свързана с, с точките за контакт с информационната система и така нататък. И както казах, ние тази година, 2010, все още упражняваме натиск е, върху държавите членки, за да се завърши работата. Благодарни сме на парламента за е, доклада по собствена инициатива, който ще ни бъде много полезен. И напълно съм съгласна с казаното от госпожа Гебхарт за необходимостта за бързо и целенасочено действие. Необходимо е да се упражни натиск тази година, за да може да се приключи работата по директивата. Тази година госпожа Ханслик също така изрази своето желание и мисля, че комисията е отлична идея. Какво можем да направим с ваша помощ? Можем да упражним натиск за приемането на законодателните актове. Натискът помага. Може би си мислите, че много, не много държави членки са финализирали приемането. Много често държавите членки закъсняват. И трябва да ни е съвсем ясно, че трябва да продължим да работим с тях и ще ви покажа как действа този натиск. В началото на марта. Е, ние казахме, посочихме държави, които бяха закъснели и през май вече 8 държави членки бяха извадени от този списък. Е, ще работим с ваша помощ. Така че във връзка с, с а, е, точката е, е, за контакт, това, което каза господин Харбър за необходимостта да се чуе гласа на малките и на средните предприятия. Ние сме напълно съгласни с това. Искам да лансирам пред вас една идея, която ще обсъждаме с докладчик. Доколкото разбирам, на 29 или 30 септември вие смятате да проведете работен семинар, да обсъдите доклада. Така, обикновено на 30 септември се провежда първото заседание на мрежата на отговорни лица за а, а, точките за контакт в държавите членки, може би можем да обсъдим с госпожа Гербхарт и с секретарията, може би някои от хората, е, от държавите членки, които ще бъдат тук в Брюксел. Може би да дойдат и да говорят при вас, защото това ще бъде интересно. И накрая административното сътрудничество наистина необходимо е да се упражни натиск не само за да може да функционира системата, но за да може компетентните органи да се запознаят с нея. Комисията остава на разположение на вашата комисия на докладчиците, докладчиците в сянка за сътрудничество и очакваме <coughs> очакваме бъдещата ни работа по текст. Благодаря. Благодаря за интересното предложение. Сега ще дам думата на докладчика за заключителни бележки. Мисля, че вие зададохте графикът. Сега очакваме вашите заключения. Не, аз нямам какво да прибавя толкова. Искам само да благодаря на докладчиците в Сянка и всички депутати, които се изказаха. Искам да благодаря и на Европейската комисия за изказаната ясна воля за сътрудничество. Смятам, че това е една много продуктивна позиция и много добра основа за работа. Аз заедно с докладчиците в Сянка ще проведа тази работна среща. Аз съм предвидила да взема предвид всички предложения, които са постъпили и след това ние ще разработим предложение, което ще представим на следващото заседание на координаторите. Това е което имам да кажа към момента. Благодаря. Благодаря на Евелин Гебхарт за това, че даде ход на процеса. Ще работим под ваше ръководство. Благодаря на всички, които се изказаха. Така приключваме нашето заседание за днес след обед. Искам да ви уведомя, че утре сутрин продължаваме в тази зала в 9 часа. Тогава ще разгледаме доклада на Андреас Шваб. Директивата се казва права на потребителите. Имаме 166 изменения по доклада на господин Тарис, така че предлагам да гласуваме електронно. Донесете си картите за гласуване. Сега заседанието приключи. Има заседание на координаторите. Сега при закрити врата.